господин Оресте Роси. И е, делегацията към е, Парламентарната асамблея на Латинска Америка, господин Тадел Шимански, вече не е пълноправен член. Също така получих съобщението от е, съвета, позицията за първо четене, както и съображенията за приемане на тази позиция и позицията на комисията ще бъде обявена съответното предложение и парламента има 3 месеца, за да се произнесе, като датата започва да тече, срока започва да тече от днес, 3 февруари 2012 година. Позицията на съвета по отношение на приемането на регламент за изменение на регламент 1290 от 2005 и регламент 1234 от 2007 на съвета за хранителни помощи на най-нуждаещите се граждани в Европейския съюз. Сега нека да преминем към обяснението на вота, моля.